Е, амбицията си да се присъедини към Европа. Така че ние не можем да премълчаваме е, нередностите, в това число по време на, на скоро произведените избори. Благодаря ви, господин Залевски. Господин Сивец, за минута и 30.